ред е устен въпрос към Европейската комисия по економическия ръст в Европейския съюз. Първо ще дам думата на Малкъм Арбор, автор на въпроса. Две минути. Господин председателю, е, за мен е голямо удоволствие да представя този устен въпрос. Радвам се, че ние сме водеща група, защото ние сме първата група, която зададе този въпрос. Сметам, че това показва значимостта, която придаваме на това да има политики за растеж в Европейския съюз. Особено у нези инструменти, които ще създадат работни места в реалната економика и то сега. Реални работни места, без да има огромни инвестиции и без това публичните ни бюджети са доста поистанели. Няма да навлизам във всички елементи на въпроса си в тези две минути. Искам обаче да посоча следното. Първо, възможностите на единния пазар на Европейския съюз. Радвам се, че господин Кройцман задава същия въпрос по същата тема, което показва, че има много хора в тази зала, които са единомисленици. Това е единствената и най-голяма възможност, която, от която не се възползваме. Единния пазар, за да може малкия бизнес, работните места да станат факт. Малките предприятия са онези, които създават повече работни места а, от който и да е друг последните години. Що се отнася до услугите, там където сме създали нови възможности за дружествата да започват нови такива, а, трябва да бъдат подсилени. Повечето а, правителства обаче не насърчават гражданите да се възползват от тези възможности, тези инструменти, които ние сме създали. Що се отнася до дигиталния единен пазар? Постоянно получаваме информация, нови и нови доклади, които показват, колко е важно да се инвестира в цифровата инфраструктура, както и по този начин да се създават работни места. Искам да благодаря госпожа Рединг за ролята, която изигра тук, когато тя бе комисар за телекомуникации и съобщения. Трябва да се възползваме от всичко това, колеги трябва тези инвестиции да бъдат важни за нас. Трябва повече дружества да излязат онлайн. Това е основна сфера на растеж. Последните доклади показват, че Европейският съюз е изключително важен за електронната търговия. И ето това трябва да бъде експлуатирано. Имаме възможности, колеги, имаме инструменти. Защо тогава нашите правителства с... не използват а, тези инструменти и не създадат тези нови работни места, тези нови възможности? Благодаря ви. Thank you. Благодаря, колега Харбър. Сега давам думата на колегата Томас Хендел. Господин председател, благодаря ви. Скъпи колеги, от години вече водим економическа политика за сметка на гражданите. Ние сме затънали в рецесия, защото а, като че ли не отчитаме, че заплата това означава покупателна способност, че защитата на работните места означава растеж на економиката. Не може да има економически ръст сам за себе си, който да реши проблемите. Трябва да се промени цялостната економическа политика. Економическият ръст не е, е мехур, а една цялостна структура, която изисква е, сериозни устой. Е, някой беше казал, че Европа има социална пазарна економика, която отговаря на действителността, която е конкурентоспособна и може да, да се развива. Какво означава това обаче? Това означава да увеличаваме печалбите на капитала, за сметка на заплатите, да се, е, да се тупат е, социалните права, да работим за тези, които са на върха на пирамидата, а не тези, които са в основата й. Трябва да се създадат е, работни места, които да позволят на хората да живеят достойно, а не само да преживяват. Е, Конкурентноспособността означава истинска солидарност. За това трябва да има баланса между дефицита и излишъка трябва да на, на търговските сметки трябва и богатите да участват със свои средства много повече, отколкото го правят. Сега трябва една о, настъпателна политика, която да създадава допълнителни работни места, изисква които да проистичат от новата зелена економика, от е, необходимостта от по-широко здраво и по-всеобхватно здравоопазване. Ако искаме да бъдем в челните редици на промишлената революция, е добре, но това има смисъл само ако осигуриме по-добро бъдеще на всички, а не да пълниме портфейлите на някои само. Ние като депутати трябва да предприеме съответните мерки. Госпожа Елиза Ферера е следващата. Благодаря, господин председател. Оценката на положението трябва да се направи обективно. Не е необходимо да се влага идеология и особено пък да се идеологизират цифрите. От 2010 е, година политиката за финансова дисциплина се налага изключително брутално върху най-крехките економики и резултатът е на лице. Е, според предвижданията 2011 година Гърция трябваше да има ръст от 0,7%, докато има рецесия от минус 6%. Португалия е, придирчиво спазваше всички всички препоръки на тройката е, трябваше да има 7% растеж, а всъщност рецесията е 1,7%. Както предвидихме преди повече от две години, политиката за строг бюджетен контрол, който беше синхронизиран е, е, от една страна е, страни, които имат търговски излишък, от друга страна е, страни, които имат търговски дефицит, води само до рецесия. Най-силните економики отслабват. Еврозоната ще е, завърши годината е, с, с рецесия с 0,4% рецесия. 25% са безработни, младите хора са отчаяни и съобразно предвижданията и е, проучванията гражданите казват, че всички тези саможертви не водят до нищо. С други думи, трябва да се смени дискурса. Не може да се казва, че едни са добродетелни, докато други са грешници. Ние е, трябва да е, излечем полуките от случващото се. Защото както приходите от така наречената бюджетна консолидация не водят до резултат, сроковете за тази консолидация трябва да бъдат удължени. Фискалната консолидация трябва да се осъществи много реалистично е, с е, минимални лихвени проценти, е, за да се гарантират все пак доходи. Е, когато економиката влиза в рецесия, дозата е, бюджетна дисциплина трябва да бъде намалена. Днес ние признаваме, е, че кредитите не достигат до реалната економика, че в Европейския съюз няма индустриална политика. Трябва да се преразгледа и външната търговска политика съобразно глобализацията. Всичко това трябва обаче да се извърши умерено. И накрая един призив. Аз отправям призив. Нека да не се заблуждаваме от политически речи, чиято единствена цел е да се самоуправдават, да оправдават това, което са направили. Положението е твърдо сериозно, за да се случва това. Ето защо ние трябва да преразгледаме всичко, което сме прилагали предвид кризата и безработицата. Благодаря ви, госпожо Ферейра. Сега давам думата на господин Кройцман за две минути. Господин председател, госпожо комисар Рединг, колегите са прави. Имаме една огромна възможност, а тя е да създадем един голям дигитален пазар. Това ще даде възможност на МСП да създадат нови работни места. Това означава, че трябва да упростим процедурите, трябва да избегнем бюрократичната тежест, която винаги тежи най-много на МСП. Имаме нужда от Европейски пакт за растеж. Европейската инвестиционна банка в този смисъл може да изиграе много важна роля. Това означава, че трябва да имаме на свое разположение необходимите финансови ресурси, за да го постигнем господин Хендел, нямаме нужда да водим класова борба. Не, трябва да направим по-гъвкав пазара на труда. Имаме една отлична възможност. Имаме 50% безработица в Испания на младите, 30% в Италия, 20% в Франция в Германия пък има нужда от работещи, от нова работна ръка. Така че нека да направим така, че търсенето и предлагането на работа да бъдат за всички. И така ще имаме една отлична възможност да насърчаваме заемането на свободни работни места и да се преборим с безработността. Това е много по-важно от класовата борба. И синдикатите в този смисъл, според мен, могат да изиграят наистина огромна роля. Имаме също така нужда от а, инвестиции в големи инфраструктурни проекти, в енергетиката, в далекосъобщенията. И това може да стане с едно участие на частния сектор. Частният сектор е този, който може най-добре да прецени какви са плюсовете и минусите на една инвестиция а пък Европейската банка за инвестиции би могла да получи допълнителни ресурси. Тук имаме една отлична възможност, но можем да се възползваме от нея само ако успеем да направим един единен истински пазар. В парламента ние се борим за подсилване на единния пазар, за неговото заздравяване, защото това е истинския потенциал за растеж в Европа и особено потенциал за нова заетост. Е, е, Господин Кройцман, готов ли сте да отговорите на господин Хендел? Господин Хендел, имате думата. Да, аз не разбирам какво точно имате предвид под класова борба. Ако смятате, че класова борба е това, че някои забогатяват все повече и повече, докато заплатите на другите спадат и социалната защита всичко. Вие сте разбрали какво имам предвид. Да, казах господин Хендъл. Казах, че няма смисъл да се повтаря винаги едно и също. Ръстът, економическия ръст се създава от економиката, от конкурентоспособни продукти на пазарите. Има 23 милиона малки и средни предприятия и 20 милиона безработни. Ако всяко малко или средно предприятие е, наеме един човек, просто проблема ще е решен. Знам, че не, решението не е толкова просто, но искам само да кажа, че ако повече държави членки действат като нас в Германия, някои проблеми ще се решат. Това имам предвид, когато говоря за, е, за конструктивно сътрудничество, а не да се говори непрекъснато за преразпределение. Госпожа Рединг от името на комисията. Господин е, председател, комисията създаде една глобална стратегия за растеж, економически растеж на Европа. Стратегията 2020 също така предприехме много инициативи за насърчаване на растежа и заетостта в е, средносрочен и дългосрочен е, план, като същевременно се спазва финансовата дисциплина. Въпросът е в изпълнението на тази стратегия. Компонентите са на лице, но имаме и а, а, договор, конвент, имаме и приоритети за 2013 година. Всички тези мерки са специфични мерки, но и знаеме също така, че социалната справедливост и растеж базиран на социална справедливост може да се постигне само когато има наистински структурни реформи. Най-важното сега е да се възвърне доверието в е, европейската економика, защото без доверие няма да има инвестиции, а без инвестиции няма да има възможност за економически растеж. А економическият растеж е решението на економическите и социални проблеми на Европа. Така че трябва да продължим и всички да поемаме своята отговорност и да бъдем солидарност реформи, това означава да се създадат предисловия за растеж и заетост и затова в годишния преглед за 2013 година са залегнали следните пет приоритета. Първо, фискална консолидация. Второ, да се създадат отново, отново добри условия за економиката, да се насърчи конкурентоспособността днес и утре и борба с, с безработиците и социалните последици от кризата и на пето място модернизиране на структурата на е, публичната администра... администрация. Всичко това чрез реформи в системата за обществени поръчки, дигитализиране на административните процедури. Това са структурни приоритети. Естествено, те изискват време и наистина и тяхното изпълнение изисква а, време. За това сме предприели и краткосрочни мерки, като включително и европейския бюджет, тъй като европейския бюджет е един основен инструмент за инвестиции в Европа. Не можем да говорим за растеж без да признаеме, че са необходими абсолютно целенасочени е, инвестиции, но за това е необходим европейски бюджет. Ако искаме да постигнем резултати в областта на растежа, трябва да имаме инвестиции, т.е. бюджет, кой, който ще стаде предус, пред, предисловие, за истински ръст. За това е необходимо да постигнем колкото се може по-скоро споразумение по бюджета, за да можем да предприемеме мерките за растеж. В работната програма на комисията са включени ключовите инициативи и ние предлагаме и нови и инициативи в сътрудничество с парламента и съвета за тяхното бързо приемане. Аз мисля, че това наистина е приоритет за всички нас. Ние също така наблягаме на фискалните мултипликатори като един, като, основ, основ, като предисловие за фискално консолидиране на единния пазар. Просто нямаме никакъв друг е, избор. Това е да стане задължително. Е, тези държави, които имат е, възможност за повече гъвкавост, е, биха могли да предприемат свои мерки по силата на пакта за стабилност. Комисията провежда един хоризонтален анализ на положението, включително и и ще вземе е, предвид препоръките залегнали в европейското шестмече. Необходимо е, е Европейската инвестиционна банка да има допълнителни средства за и се очаква в близките седмици управителният съвет да вземе решение за допълнително капитализиране рекапитализиране на банката. Ние сме економически е, съюз, имаме един валута, е, стремиме се да задълбочим да задълбочим и разширим единния пазар, но отвъд това ние имаме и социални и политически приоритети и цели и най-вече в центъра на всичко са нашите граждани. Комисията е, преканва е, всички институции да се, да се е, вслушат в призива на избранниците на европейските граждани, за да може Европейския съюз наистина да бъде един съюз на е, солидни е, основи, на солидарност, един съюз за създаване на нови работни места и растеж. Сега е, ще чуем изказващите се, които представляват политическите групи на немски за Народната партия давам думата на Андреас Шваб за две минути. Господин председател, госпожо заместник председател на Европейската комисия, скъпи колеги, Дискусията върху економическия растеж в Европейския съюз безспорно е много по-свързана с онова, което току-що каза госпожа Рединг, отколкото от това, което чухме в е, встъпителните изказвания растежа и Европейския съюз страдат много повече от това, което не можем да приложим. А това са мерки, които вече сме приели. Е, както каза заместник председателката на Европейската комисия госпожа Рединг, Европейския съюз страда много повече от липсата на директиви и регламенти. Лично аз, господин председател, смятам, че не може да има економически ръст, ако е, не правим пазарна економика. Е, по отношение на социалната економика имаме правила, които действително действат. Когато когато виждаме страни като Гърция и Португалия, е, както каза госпожа Ферейра, с при, са е, приложили реформи, е, които са чудесни и наскоро начало на страните, които осъществяват реформи, беше поставено европейското право. Е, там то се прилага най-бързо в сравнение с всички останалите европейски страни, но виждаме, че това само по себе си не е достатъчно, за да се гарантира економически растеж. Тоест, мерките, които се прилагат по силата на закона, трябва просто да се прилагат на практика. Така че, госпожо Рейдинг, вие сте права, че приложението е най-важно. За целта трябва публична администрация, е, по-добър контрол върху управлението на вътрешния пазар, защото и най-добрите правила не служат за нищо, ако не се прилагат както подобава. На второ място смятам, че не може да има економически ръст, е, ако хората нямат доверие, ако хората не изпитват доверие към економическото развитие. И ако е, не забележат, че мерките, които се прилагат, е, ще ни доведат до верния път. Ирландия се върна към пазара на капиталите и когато днес се казва трябва да се смени посоката, това е невъзможно. Ще тръгнем по погрешен път. Трябва да запазим посоката, към която сме се насочили. И ако е, успеем да продължим да прилагаме мерките, ще бъдем още по-конкурентоспособни, отколкото когато и да било преди. Благодаря. Госпожа Ферейра иска да дигне синя карта. Имате думата. Благодаря. Господин Шваб, исках да ви задам само следния въпрос. Вие казвате, че в Германия има проблеми. Говорите, че европейската валута не върви добре, защото е свързана с по-слаби държави. Бихте ли казали, че случилото се в Германия до известна степен се случи поради прехвърлянето на фактори към странични държави или пък в крайна сметка вие сами сте си виновни за това? Господин Шваб има думата да отговори. Скъпо, скъпа колега Ферейра, не съм обсъждал факта за единия пазар и валутата. Единия пазар е нещо много положително а, за моята страна. Първата стъпка, която трябва да предприемем, са реформите, но трябва да продължим да работим за една солидарна, обединена Европа. Не можем обаче сега да променяме онези мерки, които вече сме въвели. Трябва да убедим всички европейски граждани, че сме на правилен път и ако го направим, ще стигнем до по-голяма солидарност. Благодаря ви, господин Шваб, казва председателя. Сега за социалистите и демократите, господин Черкас за две минути. Благодаря, господин председателю. Госпожо Рединг, вие говорите за една Европа, която създава работни места. Проблемът, госпожо комисар, е, че в Европа, Европа бяха разрушени, бяха премахнати 2 милиона работни места. Само последната година тези 2 милиона работни места се превръщат в дългосрочна безработица. Това са млади хора, които не са дори довършили своето образование. Това е хроничен структурен проблем. Знам, че и вие се притеснявате като нас, но ние се притесняваме дори още повече. Вие ми отговаряте, че трябва да продължим да работим по същите въпроси, с същите мерки. До кога? До кога ще продължаваме по същия начин? До кога? ще продължаваме да спазваме определени заповеди и съответно да има окончателна присъда над южните държави. До кога ще продължаваме да трупаме трагични социални данни? До кога няма да променяме политиките? Наистина е ужасяващо това, което се случва, но реалността е, че съветът се е оградил с една идеологическа стена и не желая да види по-далече от носа си. Не може да продължава тези политики да увеличават трагедията и социалната мизерия. Имаме нужда от други политики. Вие говорите за европейски бюджет. Е как да защитим един европейски бюджет, който не прави инвестиции? Какъв е този бюджет? Ако този бюджет е по-малко от малкото, което бяхме предвидели, как да продължим да вярваме в една политика, която ни води към ръба на пропаста. Както каза и госпожа Ферейра, проблема не е свързан само с предлагането, а и с търсенето. И търсенето пада. Няма търсене, затова затварят кепенците предприятията. Когато урязвате социалните плащания в Испания, едва ли някой ще ви аплодира, защото всъщност издавате смъртна присъда на работниците и на испанското общество като цяло. Госпожо Рединг, трябва да бъдете по-гъвкава самата вие, когато искате гъвкавост. Благодаря. Благодаря, господин Серкас. Сега давам думата на господин Мандерс от името на групата Алди. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Говориме за економически растеж в Европа. Необходим е повече економически ръст, необходимо е по- по, необходими са повече работни места. Но всъщност най-важното е необходимо е да има повече доверие, защото а, правителствата, администрацията не са предприемачи, те просто трябва да създадат необходимите условия за предприемачите, търговците, продажбата на продукти. Сега от друга страна се смята, че много от законодателните актове прияти в Европа, са, пред, са препятствия за е, економическия растеж. Защо? Защото много се говори, а има разлика в транспонирането на е, директивите и правилата, и има недостатъчна хармонизация. Това, което искаме отдавна е нещата да бъдат хармонизирани и прилагани по един и същи начин в целия Европейски съюз. Но става дума за европейско законодателство, което трябва да бъде едно и също за всеки предприемач, за всеки потребител. Субсидии. Субсидии, а, а не е, фиск, фискални насърчения. Не, по-скоро трябва да има фискални облегчения, данъчни облегчения, за да бъдат насърчени предприятия, предприятията да инвестират и инвеститорите да инвестират. Сега, господин Паксас. Iš tiesų taupimo priemonės. Да, аз мисля, че бюджетната дисциплина а, доведе до е, опасен спад в нашата економика. А, и трябва да се е, прецени, е, че Европа какво направиха европейските институции, за да помогнат на европейските граждани, защото ние е, бягаме срещу часовника и е, ние е, взимаме пари назаем, е, с, да можем с малко да увеличим е, брутния вътрешен продукт. Е, ние с, с мъка стабилизираме това, е, защото като мисля, че ние трябва да бъдем почтени, защото тази строга бюджетна дисциплина не доведе до нищо за економиката. Е, всъщност има какво трябва да направим? Да увеличим производството, да има съответно потребление. Необходими са ни спестявания, обаче ние не трябва да спестяваме като лишаваме хората, а по-скоро като настояваме банките да е, плащат за е, тяхната престъпна, за престъпната търся очност. Благодаря, господин Паксас. Благодаря ви. Сега давам думата от името на ГУЕ на господин Хунтис. Две минути. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, уважаеми колеги, днес а, говорим за растеж в Европа и затова бяха зададени съответните устни въпроси. Как отговаряме на искането за растеж? Говорим преди всичко общо. И след Втората световна война имаме много примери а, е, за това какво трябва да се направи. Имаме млади хора, които са безработни, няма а, е, обаче работа за тях. Политиките, които се прилагат а, е, обаче, продължават да тълкуват кризата по различен начин, но винаги тълкованието е либерално. И трябва да ви кажа, госпожо комисар, че мерките на Европейската комисия са по-скоро риторични и не дават никакъв резултат. Мога да дам пример с Гърция, защото Гърция се използва като някакво морско свинче, опитно а, животно, за което се, на което се апробира какво ли не. Има много други държави, които трябва да приемат. А, а, сега меморандум а, и да получат финансиране, няма никакво подобряване. Показва го и Евростат. Госпожо комисар, а, трябва да видим какви са оксимороните как в политиката, какви са противопоставянията вътре в нея. А, по втория план за Гърция, какво правим? Загубихме 25% заради кризата и сега какво трябва да направим? Още половината от бюджета си да урежем. Дори постъпленията не са достатъчно високи. комисията казва не, необходимо е още да се съкръщава, да се промени законодателство, е как да растем, ако постоянно съкръщаваме. След това се говори за реформите в държавите на юг в Европа. Какво имате предвид? Бюджетната дисциплина, не прави нищо друго, освен да блокира растежа в Гърция. Орязани бяха заплатите в Гърция. Няма растеж, няма инвестиции, защото са прекалено рискови инвестициите явно. И, и какво се случва? Нищо не се случва. Е, е. Благодаря, господин Хунтис. Сега Давам думата на следващите оратори. Първо, Пауло Рангел, две минути. Благодаря, господин председател. Госпожа заместник председател на Европейската комисия. Е, бих искал първо да благодаря на комисията за огромните усилия, които прави за да вземе мерки за економически растеж. Комисията винаги е наблягала, че основното е да си възвърнем економическия растеж. Тя е, е предприела много мерки, вярно, но стратегията за економически растеж до 2020 година е стратегия за целия Европейски съюз. Но в момента страните, рисковите страни, страните, които са с ам, по-слаба економика и по-слаб растеж са наистина в пагубно състояние. Те имат необходимост от повече подпомагане. Е, растежът трябва да бъде единен за всички. За това трябва да се е, да се вземат допълнителни мерки за онези страни, които искат в момента да е, преустроят е, финансовите си правила. Португалия, Италия, Гърция, Ирландия, Словения имат нужда е, от е, повече помощ. Те имат нужда от допълнително внимание от страна на Европейския съюз, за да могат да си възвърнат економическия растеж. Искам да ви задам следния въпрос. И, имаме ли достатъчно а, е, дали Европейската инвестиционна банка има, разполага с достатъчно капитал за инвестиране в страните, които имат трудности и има ли специални проекти за тях? Благодаря ви. Следващия изказващ се е господин Уанг Лонг. Две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо Рединг, скъпи колеги, е, комисарят Оли Рен заяви в пресата, че политиката за бюджетна консолидация води до благотворен ефект. Тази теза, която беше повторена в годишния преглед на економическия растеж, е изненадваща. Навсякъде придирчиво се прилага тази политика от държавите членки, обаче чрез нея не се постигнаха очакваните цели за економически растеж и намаление на дефицита. Гърция, която намали своите разходи и своите заплати, би трябвало да бъде най-конкурентоспособната економика по света, а се оказа най-отчаяното общество в Европейския съюз. Международният валутен фонд току-що заяви, че е подценил е, по, е, отрицателния ефект на политиките за консолидации, които той самия беше препоръчал в рамките на тройката и посочва, че е, този мултиплициращ ефект, който се очакваше, максимума би бил 1,5 и тогава ще има намаление на разходите от 10% и тогава ще има намаление на брутния вътрешен продукт от 15 милиарда. Е, колкото до ефекта върху бюджетната консолидация, консолидация, те така и се очакват. Госпожо заместник председател, е, е, е, генерална дирекция Екофин е апостол на онова, което економистите наричат модели за регалиан е, еквивалент. Защото всъщност какво се очаква? Намаление на данъците и по този начин биха се увеличили инвестициите. Но всъщност е имало консолидация, имало намаление на публичните разходи с цел да се намалят данъците, но всъщност не е довел до економически растеж докато е, спада на фискалните приходи не е довел до намаление на дефицита, както се предвижда. Грешката на вашата генерална дирекция проистича от това, че моделите, които се използват, подценяват или направо пренебрегват наличието на а, е, такива мултиплициращи. А, е, така че, дали поради а, а, научно невежество, малоумие или идеологически уклони на комисията, тя намалява своите очаквания, както го направи международно Международния е, валутен фонд, защото никога до сега економическия растеж не е предизвикал такава дискусия. Економически избор не е неутрален. Ето защо е, годишния преглед на економически растеж трябва да бъде обект на законодателен доклад. Фрау колегин Хирш, Благодаря. Господин Хирш, минута и половина. Извинете, госпожа Хирш. Благодаря, господин председател, госпожо Рединг. Като заместник-председател на Комисията по заетостта, аз смятам, че растежът на економиката е изключително важен. Той е важен и за нашата комисия в цялостната и работа. Е, в е, крайна сметка най-добрите социални политики каквито и да са те, не са достатъчно добри. Най-добре е хората да работят. Затова ние вярваме в създаването на работни места. Дружествата са тези, които създават е, работни места и най-вече малките и средни такива. Социалните програми винаги са били необходими, те са важни, но те трябва да се разглеждат като един мост, като един преходен период към работа. Затова трябва да създадем подходящата рамка, вътре в която малките и средни предприятия да работят оптимално. Това означава да се прилага законодателството, което вече съществува. Имаме такова законодателство. За малките и средни предприятия е огромна тежест постоянно да се оказват пред нови правила, пред нови стандарти, нови закони в държавите членки. Това е нещо като усмирителна ризница, която не им дава възможност да работят. Законодателството, което съществува, трябва да се прилага надлежно, за да имаме по-здрав единен пазар. Особено в сектора на медиите, според мен има огромен потенциал. Много работни места могат да се създадат. Благодаря, госпожо Хирш. А сега давам думата на господин Шимански. Благодаря, господин председател. А, ключа към бъдещето е работа, заедост. Има рекордна безработица сред младите европейци в момента – все повече и повече незаетите са на възраст под 25 години. Те са 23% от цяла Европа. Когато говорим за економически растеж и заетост, нека не забравяме младите хора. Техният достъп до трудовия пазар е от а, а, жизнено значение. И дори е, хора с, млади хора с много дипломи трудно намират е, е, е работни места. Какво, а какво да кажем е за тези, които нямат е, е, особена квалификация? Най-важното е да има по-добро образование, по-добро обучение, а такива няма в резултат от е, урязвания на бюджета. Така че се надявам се, че Европейския съюз ще намери е, средства за да води амбициозна политика в тази област. А сега господин Зибет. Благодаря, господин председател. Е, макар, че се опитваме магически да се убедим, че политиката за фискална консолидация ще постигне успех без економически растеж, е, всъщност е, ние не съзнаваме, че ние говорим за две противоположни понятия. Трябват публични инвестиции и възможност за потребление на гражданите. Тогава ще има економически растеж. Действителността обаче в ежедневието драматично показва че разстраданията на европейските семейства какъв е истината. Мисля, че по Португалия е чудесен пример. Намалиха се пенсиите, заплатите, социалните помощи. Има задушаване на обществото. Ние искаме социална справедливост, економиката рухва. Е, в е, Португалия беше намален економическия растеж и съответно има много по-малко работни места, предприятията фалират и за да се обърне тенденцията, трябва да се инвестира в производствените отрасли, в отраслите, в економиката, да се увеличат заплатите и пенсиите и е, да има отново благоденствие на работниците. Въпросът е следният. Дали комисията, съвета и мнозинството в парламент момента биха били съгласни да се тръгне по този път и да се тръгне в тази посока. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Зобер. А сега давам думата на госпожа Краца за две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо заместник председател, скъпи колеги, надявам се, че нашата начата обсъждане и посланията, които отправяме, ще са е, разгледат не само в комисията, но и от съвета, който скоро ще заседава в Брюксел. Растежа не е, може би не е на дневен ред в момента в съвета, но, но, но растежа всъщност е е в дъното на е, жизненоспособността на европейският проект. Растежът е гръбначния стълб, онзи двигател, който ще позволи е, и да вървим напред и, да, да, и ще даде нов устрем на европейската економика и ще е, възвърне доверието, особено в страните, които са жертва на рецесията и особено в Гърция. Млади, младите хора не вярват вече в бъдещето. Затова и растежат е огромно значение. Перспективите и предвижданията са много лоши за целия свят, но включително и за Европейския съюз. Е, според е, предвижданията през 2300 година Китай ще бъде най-мощната економика в е, света, а 2300 година е утре и междувременно ще има много промени в е, света. Но страшното ще бъде, ако Европейския съюз не намери до тогава баланс между бюджета, социалната кохезия и економическия растеж. Крайно време е да да пренаредиме приоритетите на Европейския съюз за близките няколко години и да се направят необходимите корективи, защото не може да продължаваме с подобни различия в Европейския съюз и всичките последици, които това може да има а, върху а, економическия растеж и живота въобще не, достъп до трудовия пазар, проценти на безработица, то всичките те, цифрите, тези цифри на, на, на практика обезмислят усилията, които правят е, страните, които са в най, с най-много проблеми в момента. Без кохезия до никъде няма да стигнем. Господин е, Рубик иска да зададе въпрос на госпожа Крац. Е, Благодаря, господин председателю. Е, госпожо Краца, в Брюксел се говори за стратегията на Европейския съюз Европа 2020 година. Ще се говори за пакта за растеж и различните предизвикателства пред нас. Смятате ли вие, че и стратегията, и финансирането на малките и средни предприятия, както на младите жени. Смятате ли, че това ще бъде приоритет за съвета или не? И смятате ли, че това ще намери своето отражение в общностния бюджет? Благодаря ви за този въпрос. Много важен въпрос ми задавате. Трябва да кажа, че напълно съм съгласна с това, което възнамерявате да кажете с този въпрос. Малките и средни предприятия трябва да живеят, да се развиват в един добър климат, и национален, и общностен. И когато аз говорих в своето изказване за достъп до кредити и до ликвидност, и говорих за равноправие в Европейския съюз, точно това имах предвид. Визирах малките и средни предприятия. Ето това е лост, от който Европейския съюз трябва да използва, за да започне истинско развитие. Благодаря. Сега господин Доменичи. Грация, президенте. Благодаря. Колегата Хуан Кок вече спомена, че във вторник в Financial Times излезе един, една статия, която е изключителен пример за интелектуално езуитство – Автор, заместник-председател на Европейската комисия Оли Рен. Там може да прочетем фрази като следната. Ще цитирам на английски. Една държава може да получи допълнително време, за да коригира свръхдефицита си. Или пък ние възнамеряваме да направим публични инвестиции, като запишем това в националните фискални планове. Ние трябва да имаме надлежна фискална консолидация. Чете един човек и си мисли, може би има някакво движение, може би някъде има движение, може би някой е започнал да, да вижда, че а, тези съкръщения на бюджети са недостатъчни. Използва се един пример с а, а, това, че мога да цитирам и текстолингвистиката, в която се предлага едно изказване и след това в заключението човек е разочарован. Какво казва а, нашия колега. Той казва, ние очакваме от съдилищата помощ. Според мен не е точно така. Започна един дебат, който е нещо като един дебат в миналото между езуитите и а, друг а, вид а, монаси. Та езуитството на Рен като че ли не вижда големия грах на държавите и а, увеличава рисковете за тях. Сега, ако ще говорим религиозно за тези теми, трябва да има инвестиции, да се борим с а, безработицата и реалистични цели на политиките на корекции на дебита, извинете, на недостатъчното финансиране. Благодаря, господин Доменичи. А сега следващият оратор, господин Ейворд. Благодаря, господин председател. Ако говорим за необходимостта и да бъде конкурентоспособен европейският пазар, са необходими много мерки. Много мерки най-вече за намиране за етос на младите хора в Европейския съюз. През 2011 година без, безработицата достигна 23%. Последните цифри показват, че последните, през последните години над 7 милиона млади хора в Европа са без работа. Това води до социални проблеми, до загубване на вяра в бъдещето. Това са просто едни загубени поколени. За това трябва да се предприемат всяка мерки на всички нива, за да могат тези социални проблеми да бъдат решени и да, да, могат младите хора да излезат от този порочен кръг. Те те, те, те, имат право на, на, на, на, достойна работа и ние, политиците, трябва да поемеме своята отговорност. Но е, инициативи трябва да се вземат от Европейската комисия, но също така и от държавите членки. И, нашите, и ние трябва да направим, защото нашите програми и инициативи да бъдат целенасочени към младите хора, но това да, да стане в действителност, а не само на думи. Благодаря. Госпожа Мартина Андерсън има Благодаря ви. 40 милиона, което е, е, е, е, е непрекъснато в, в, в вътрешната економика и расте дълга на банките и, е, и се вижда, че е, говори тази, тази е, економика за економически растеж не само, че не може да реши проблемите и кризата, но всъщност тласна е, банките, които бяха заляни с, с пари в брой, е, трябваше повече да инвестират, е, защото по този начин щеше да има социален капитал, да се създаде е, за работни места и да се възстановим. Е, но преди, е, препятствието не е липсата на фискал фискална дисциплина. Вие не можете да балансирате счетоводството с масова безработица. Е, вие е, трябва само реални инвестиции в работните места ще ни върнат към економическия растеж и по този начин ще се намали обществения дефицит е, до устойчиви нива. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Сега Госпожа Ульскок. Благодаря. Всички добре знаем как започна кризата. Тя започна с нерегулирания финансов пазар в САЩ, пряко внесохме в Европа. След това направихме пакт за стабилност за държавите от зоната на еврото. Той не сработи. Ние сами си го написахме него. Той не дойде от щатите но има пътища от тази криза, които да водят навън. Държавите членки трябва да бъдат подкрепени от, държа... от, извинете, от решения, които се вземат от институциите на Европейския съюз. Трябва да се възползваме от неизползвания потенциал и то за дългосрочни инвестиции в бъдещето, най-вече, що се отнася до околната среда и климата. Ето това са елементите, които ще доведат до растеж, до един дългосрочен подход и няма да, няма да, да, да има нова криза. Не говорим обаче само за политически цели, когато говорим за климата. Става дума и за политически и социални цели. Директивата за командироване на работници беше тази, е, която уряза правата на работниците. Не можем да се конкурираме с китайските работници, като нашите заплати падат. Не можем да позволяваме производство, което да не опазва климата. Не. Трябва да се върнем към растежа. А растежът трябва да се основава на много добре образовани работници, които получават добри заплати с силни синдикални права. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Силвия Адриана Тикао, минута и половина. Благодаря, господин председател. Тази дискусия е много важна, но за съжаление през 2011 година социалното из... броя на социално изключените хора а, в Европейския съюз се умножи драстично. Само чрез подкрепяне на промишлеността можем да създадем работни места и да възвърнем економическия растеж. Е, няколко милиона души търсят, имат нужда от работа, но това върви ръка за ръка с обучение и образование. Аз се надявам, че е, чрез е, данъка над финансовите транзакции банките ще могат да допринесат е, за е, обучението и за възвръщане на растежа в Европа. Благодаря, госпожо Тикао. А сега минаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Има няколко души, които са е, поискали думата. Давам думата на... Периода, în care problemele financiare persistă, Europa are nevoie mai mult ca niciodată de Благодаря. Необходими са спешни мерки повече от когато и да било, за да се подкрепи економическото възстановяване. А това предполага съюз между Комисията и Европейския парламент, за да се намерят успешни решения. Е, особено, големите, особено големи проблеми, с които трябваше да се вземе Комисията напоследък, беше опасността от деиндустриализация на Европейския съюз. Без промишлена основа, без е, стабилна е, промишлена база, ние нямаме абсолютно никакъв шанс да спечелим световното съревнование. Ние наблюдавахме наблюдение в промишлеността и в инвестициите в промишлеността повече от 2,5% от брутния вътрешен продукт. Е, трябва технологиите да се върнат обратно в фабриките. В противен случай е, няма да можем да се мерим с економическите свръхсили, които използват подобни технологии. Нашата конкурентоспособност е, драстично ще спадне и нашата роля като световен играч ще се загуби. А сега давам думата на колегата Рубих. Рубик. Е, госпо, господин председател, е, е, Европейския парламент е отговорен за избраната на научните и технологическия избор, който се прави. Какъв е технологическия избор? Connectic, uh, Europe, uh, дигиталната економика, как можем да напредваме в тази област. Съществува и Европейски институт за технология, как да разпространяваме познанията в Европейския съюз, в предприятията, в университетите, в училищата много често успоредно с мобилността как можем да развиваме ресурсите и е, веригата на ценностите от началото до завършения продукт, за да се създават работни места, как да се развива интернет, как да се съхранява здравето на нашите граждани. Програмата Perfect Life може да допринесе за това. Благодаря на колегата Рубих. Господин Коферат има думата. Грация, президенте. Волево... Благодаря, господин председателю. Исках да кажа на госпожа комисаря, че съществуват два проблема при кризата. Сред многото проблеми, разбира се, които съществуват, но два според мен са много опасни няма растеж и затова ние много често подчертаваме проблема за работните места, като казваме, че това е основния проблем. Забравяме обаче и увеличаването на бедността. Става наистина много спешно разрешаването на този проблем в много сфери на Европейския съюз. Бедността е много е, опасна. Е, стигаме до един американски е, феномен, който се нарича възможността да работиш, но получаване на много ниска заплата. А, тоест, това се чувства най-често при жените, които работят, но получават толкова ниски доходи, че са под прага на бедността. Ето това са отрицателни а, явления и затова специално внимание и специални политики трябва да бъдат отделени по този въпрос. Благодаря. И сега последния изказващ се, господин Масип frente a tanta absurda austeridad, deberíamos devolver ahora. Дами и господа, тези абсурдни економии и бюджетни дисциплини, за които говориме, са абсурдни още веднъж. Нека не забравяме, че Европа бе създадена за да защити е, стоманата и въглищата. Ние отново трябва да ги защитим и да направим всичко, да те да не бъдат изнесени от Европа. Благодаря, скъпи колеги. Δωδεκάτη μεσημβρινή, ώρα των ψηφοφοριών. Δεχτείτε σας παρακαλώ τις ευχές μου για... Ще имаме кратка почивка до 12 часа и след това продължаваме с гласувания. Пожелавам ви на всички весела коледа и щастлива и успешна нова година.